So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch zu unserer Nachmittagssitzung. И така, колеги, добре дошли на следобедното ни заседание. Следващата точка от дневния ред е обсъждане с Ян Рихтер, словашкият министр за по трудови въпроси, социални и семейни въпроси. Господин Рихтер, е, добре дошли. Мисля, че за първи път сте тук сред нас. Искаме да използваме вашето присъствие. В Европейския съюз преживяваме <clears throat> много напрегнати моменти, особено свързани с социалните въпроси, трудовите въпроси. Тези въпроси много ни вълнуват в тази комисия. Ще имаме възможност да обсъдим нещата с вас и така Давам ви думата за вашите въведителни бележки. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslanky. Благодаря, дами и господа, уважаеми депутати. Най-напред искам да ви поздравя за мен е голяма чест да мога да говоря тук пред вас в Европейския парламент от името на словашкото председателство. А сега ще опиша основните приоритети на словашкото председателство. Това са приоритети за следващите няколко месеца. Комисията по заетост и социални въпроси е основен орган за политиката в социалната област, заедостта, образованието, професионалното образование, командироването на работници, правата на пенсионерите, работниците и трудещите се. Всичко това са много важни теми за нашите граждани. Независимо дали говорим за съчетаването на професионалния и семейния живот, за услуги, за помощите за командированите работници, социалните права. Всичко това ни засяга. Всички нас. Ето защо гражданите, медиите, социалните партньори, гражданските организации – са много заинтересовани от тези въпроси. Ето, например, правата на пенсионерите. Те ни засягат всички нас. Надявам се на активно сътрудничество с Европейския парламент. Смятам, че работейки заедно, слушайки се, може да подобрим качеството на живота и качеството на работа на гражданите. Това е нашата крайна цел. Основните приоритети в областта на заетостта и социалната политика е увеличаване на работните места, благоденствие и просперитет за бъдещето. Това задава дневния ред на много технически и политически срещи и заседания. Организират се много мероприятия в, в, в Словакия по време на нашето председателство с, по тези теми. Нашата цел е борба срещу бедността, създаване на заетост, борба срещу социалното изключване – на 14 и 15 юли в Братислава се състоя неформална среща на ЕПСО. На тази среща се обсъждаха именно въпросите за заетостта и социалните въпроси. Бяха обсъдени настоящите предизвикателства, проистичащи от миграцията, демографските проблеми, цифровизацията, както и влиянието върху трудовия пазар. министрите се съгласиха, че цифровизацията и роботиката ще влияят много върху трудовия пазар. Губят се работни места вследствие на заменянето на хора с роботи. Изискванията към квалификациите се променят, създават се нови професии. Цифровата трансформи... трансформация на економиката променя целият характер на труда и има нужда от нови умения и образования. Цифровизацията има директно въздействие върху образованието, върху преквалификацията и придобиване на нови умения. Въздействието на цифровизацията върху трудовия пазар ще е много важно в бъдеще в контекста на социална Европа. Има нужда от политически решения на национално и европейско равнище и смятам, че в рамките на тези решения може да осигурим социален и економически социален и економически растеж и просперитет. Цифровизацията се простира не само върху технологичния аспект. Трябва да се вземат предвид тук и социалните въпроси, за да може да използваме пълния потенциал на цифровизацията. Тук подкрепяме становището на вашата комисия за, диги... за цифровия пазар. Искам да благодаря на председателя на Томас Хендъл за неговото активно участие на неформалната среща на ЕПСКО в Братислава. Словенското председателство ще продължи да работи по законодателните предложения, които в момента се обсъждат на експертно и техническо равнище. Ще направим всичко възможно да придвижим тези досиета напред и да намерим политическо споразумение. Някои от политически чувствителните досиета, това са, е досието за командироване на работници. Комисията анализира реакциите на 11 държави членки и реши да остави своето предложение непроменено. Словашкото председателство е готово да работи опорито върху това предложение – да се свържи, да говори за всички държави членки в дух на сътрудничество и да намери компромиси. Текстът на директивата ще бъде широко подкрепен. Продължаваме преговорите от 2 септември. Друг важен файл – е променената директива за защитата на работници от риска от излагане на канцерогенни и мутагенни вещества. Веществата, които са описани в това предлож... предложение, влияят негативно върху безопасността на... и здравето на работниците. Зададени са максимални прагове за тези вещества, което ще намали излагането на работниците на въздействието на тези общества и в крайна сметка ще даде възможност на тези работници да бъдат по-добре защитени. Тук ни следваме <clears throat> холандското председателство и ще се постараем да постигнем общо, общ подход да се обединим около общ подход през 8 октомври на съседанието на ЕПСКО. Ние си сътрудничим с докладчика, госпожа Марита Олскалк, съместник-председател на вашата комисия. Нашата цел е да постигнем споразумение колкото се може по-бързо. Приветстваме инициативата на комисията да започне актуализирането на цялостното законодателство в областта на безопасността на труда. Включително и втория списък на канцерогенните вещества, който трябва да бъде изготвен до края на тази година. Тези въпроси ще се обсъдят на 24-25 октомври в Братислава на конференция под надслов подобряване на културата на трудовия пазар. Конференцията трябва да заостри вниманието върху безопасността на труда и вниманието върху нуждата от нови умения, свързани с новите технологии, новите, новия начин на труд. Тук трябва да се вземе предвид и застаряването на работната сила. Друго досие, което е важно за нас, е Евро... Европейския акт за достъпност. От правна гледна точка това е много сложно предложение. Целта е да се подобри функционирането на вътрешния пазар, да се премахнат бариерите за трансграничната търговия и да се подобри положението на хората с увреждане. Също така трябва да се подобрят и принципите за еднакво третиране при достъпа на стоки и услуги. Амбицията на словашкото председателство е да се промени текста, в посока на подобряване на правна сигурност и намаляване на административните и финансови тежести за компаниите и надзорните органи. Независимо от това, независимо от законодателните актове, ние работим и върху незаконодателни инициативи. По въпросите, за възрастните хора, например, през октомври ние очакваме доклад от Европейската комисия, която ще оцени гаранцията за младите хора и възможностите за, за тях да намират работа. Ние ще продължим тази инициатива и след 2016 година. Много е важно за държавите членки, които в които има голяма, голямо ниво на безработица. Словакия има много добър опит с доброто прилагане на тази програма. Програмата за младежката безработица <clears throat> помогна на много млади хора да намерят заетост. В заключенията на съвета се подчертават предимствата на програмата за младите хора. Това също така включва и аспектата на, за аспектата, аспекта на финансирането на инициативата и след 2016 година. Тези въпроси ще бъдат засегнати и на конференция, която ще се проведе през 10, на 10-11 октомври тази година. Очакваме тази конференция да бъде посетена не само от политици, а също така и от представители на ромското общество. Интересно е да чуем и техните становища за това каква е ситуацията на ромите в Европа в момента. Ромската младеж за нас също е важна важна на национално и европейско равнище. Освен това, тези въпроси ще се обсъдят и на заседание на съвета. С това ще се отговори на доклада на Комисията за интеграция на ромското население. Ромите, независимо, че са мълцинство и уязвима група, те са пълноправни европейски граждани с права и задължения. Ние трябва Ние трябва да подкрепим ромите в тяхното развитие и да предложим решение за техните проблеми. Например, един от проблемите са дългосрочна безработица. Това е не само проблем на ромското мълцинство, това е по принцип общ проблем на нашите общества. Аз мога да споделя нашия опит от Словакия. Така че тези въпроси ще се обсъждат. Очакваме да се одобри индикативната рамка, която ще има за цел по-добро по-добра интеграция на ромите в трудовия пазар. Освен това, ще има дискусия по повод на тези препоръки. Дискусия, която ще се проведе в рамките на ЕПСКО в Люксембург. Нашата цел е да намалим дългосрочни, броя на дългосрочните без, безработни и да ги интегрираме по-успешно в работния пазар. Надяваме се тази конференция да послужи за а, да, да послужи за вдъхновение за други инициативи, които да се поемат в другите държави членки. Друг фокус за нас е положението на жените. И в този контекст важна, важна за нас е инициативата за съответствието между професионалния и трудовия живот. Комисията излезе с съответна инициатива. Аз оценявам дейностите, предприяти от вашата комисия, както и от комисията по правата на жените. да изготвим важен доклад за семейния и професионалния живот. Нашата цел е да се подобрят условията на, за жените на трудовия пазар, да се подобри достъпа на жените до трудовия пазар. Ние искаме всички граждани да могат да се чувстват добре и да имат баланс между трудовия си и професионалния живот. Словашкото председателство ще организира и конференция с заглавието Съответствие между професионалния и трудовия живот в променящото се общество на 21-23 септември в Братислава. Ще говорим за възможността за модернизиране на съществуващото законодателство, така че организацията на труда да бъде модифицирана така, че да отрази съществуващите тенденции на трудовия пазар. Освен това, Словакия ще организира и други мероприятия, които ще имат за цел не само да дадат, да, да отразят прогреса в определени области, но също така и да отразят положителния дневен ред на Европейския съюз. Ще се представят практическия опит от различните държави членки, защото е важно нашите успехи да бъдат да станат видими за гражданите. Много често медиите злоупотребяват със своята позиция и критикуват нашите инициативи, предпоставят ги в негативна светлина. Медиите често разкривяват европейските инициативи и гражданите възприемат това представяне като факт. Като министър на труда и семейните въпроси, аз мятам, че социалните въпроси са изключително важни. Те имат голям потенциал за гражданите. Защита на правата на трудещите се, социалните аспекти, това са все важни теми и в контекста на европейската интеграция. Благодаря. Благодаря, господин министр. Как процеду... процедираме? По традиция започват координаторите, а след това думата има членовете на комисията. Те ще ви зададат въпроси и ще направят коментари. Най-напред Дайв... Девид Каза има думата. За две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър, за това, че приехте поканата да разговаряте с нас. Споменахте мерки за създаване на работни места. Както знаем, Словашкото председателство чрез оценка на съществуващата европейска рамка ще положи усилия за повишаване на младежката заетост. Много се приветствам това, че въпросът за младежката заетост е приоритет за словашкото председателство. Младежката безработица е проблем в много държави членки, който в някои държави членки е особено остър. За пример ще дам младежката безработица във вашата страна Словакия. Ако не се лъжа, безработицата сред младежите е около 25%, в някои региони тя стига до около 40%. Какво мисли господин министърът за ефективните мерки срещу това явление? особено в региони, в които става пределно ясно, че досегашните мерки не са дали резултат. Юта Штайнрук. Господин министр, благодаря, че се отзовахте на поканата ни. От изказването ви стана ясно, че сте работили активно по темите, които интересуват и Комисията по заетост. Искаше ми се в някои пасажи от речта си да изложите по-конкретни мерки, приложени до момента за борба срещу младежката безработица. Някои от тези инициативи се овенчаха с успех, други с не толкова голям успех. Какво възнамерявате да предприемете, включително и за справяне с дългосрочната младежка безработица. Комисията излезе с съобщение по този въпрос. Дългосрочната безработица е с много висок процент във всички държави членки. Радвам се, че говорихте и за рамковите условия. Какво смятате да предприемете по отношение на цифровизацията, въздействието и върху пазара на труда, върху сферата на социално осигуряване и заетостта? Тези теми за нас са също толкова важни, колкото и справедливата мобилност на европейския пазар на труда. По този въпрос сме на различни мнения, но нещата се свеждат в крайна сметка до поставяне на акцента върху онези работници, които в някои държави членки биват експлуатирани, не се ползват с правата, които им се полагат. Директивата за командированите работници е само един пример за подобен пакет от мерки. Има и други инициативи, по които трябва да работим, за да не се стига до конкуренция за най-ефтините работни места в Европейския съюз, а за възможно най-качествените работни места. Само така ще помогнем на всички държави членки и те няма да се конкурират помежду си. Надявам се, че заедно с нас ще работите за изграждането на една положителна Европа, която не залага само на печалбата. Важен е пазарът на труда, важно е економическото развитие на отделните държави членки, но не по-малко важни са и европейските граждани. Заявихте, че понякога медиите разпространяват негативизъм, но нерядко и политиците, чието е, изказвания се отразяват в медиите, допринасят за това. В наше лице вие имате конструктивен партньор. Госпожа Требезиус от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Благодаря ви за това, че толкова подробно изложихте действията, които смятате да предприемете в рамките на словашкото председателство. Вече се спряхте върху немалко моменти. Би ми се искало посочихте, извинете, нези теми, които занимават и нас тук в комисията, дългосрочната безработица, младежката безработица и други. Според мен няма спор по това, че разкриването на нови работни места е особено голямо и значимо предизвикателство. В рамките на словашкото председателство, какви са според вас възможностите за конкретни политически действия за насърчаване на новаторството и економиката, за подпомагането на такива мерки с цел разкриване на нови работни места? Как можем да работим активно за преодоляването на оставащите пречки, например пред учредяването на дружества или пред служителите с увреждания? Има и още нещо, което е важно според мен. Европейската комисия излезе с предложение за гарантирането на по-голяма достъпност. Целта е вътрешният пазар да предоставя по-широк достъп до определени продукти и услуги, например за хора с увреждания или възрастни хора. Хората с увреждания и възрастните хора така ще могат по-активно да участват в обществения живот, в това число и в пазара на труда. До момента словашкото председателство не е предоставило особено подробна информация по този въпрос. Заявило е единствено, че според него достъпността е важна. Какво смятате да постигнете в тази област, господин министр? Какви са според вас пречките и как може Европейският парламент конкретно да ви подкрепи? Председателят благодаря. От името на либералите госпожа Харкин. Благодаря. Добре дошъл, господин министър, в нашата комисия. Надявам се, че между нас ще има добро сътрудничество. Първо по отношение на общата програма. Вие сте заложили три цели. Постигане на реални резултати, преодоляване на фрагментацията, акцент върху гражданите. По първата цел ви подчертавате, че ние трябва да покажем на гражданите, че съвместните европейски проекти имат положителен ефект върху живота им. И вие споменахте това, когато се изказахте. Всички, никой от нас не би възразил. Бих искала да кажете дали имате някакви конкретни предложения за това как възнамерявате а, да информирате гражданите. Второ, що се отнася до командироването на работниците и уменията, ще оставя на това на колегата Мартина. Но аз ще спомена за закона за достъпността. Говорихте за изменение на текста, за да се повиши правната сигурност и да се съкратят разходите и административните тежести за МСП. Това разбира се е важно, но не бива да е в центъра на вашето внимание. Според мен акта за е, достъпност е, предполага премахване на пречките пред е, гражданите с увреждания, чието брой се увеличава Надявам се да има баланс. Второ, говорихте за законодателни промени в вътрешния пазар по отношение на свободното движение на хора и координация на системите за социално осигуряване. Бихте ли, ако обичате, е, резюмирали е, тенденциите? Имаше някои предложения в контекста на Брексит. Бихте ли пояснили кое е справедливо, кое не, кое все още е на разположение и кое не. И накрая радвам се, че ще оценявате ефективността на младежката гаранция. И последния ми коментар е свързан с економиката на споделянето. Това не се спомена. А, значението и нараства. И ми се иска председателството да включи този въпрос някъде в своя дневен ред. Благодаря. Благодаря, Риня Рония Кари от името на ГУЕ. Е, Благодаря. Искам и аз да приветствам министъра. Благодаря, че дойдохте. Благодаря, че споделихте е, вашите планове с нас. За нас винаги е удоволствие да имаме директен диалог с председателството. Имам два въпроса. Най-напред, е, Първият въпрос е директивата за коментироването. Е, бих била благодарна, ако обясните повече вашите, вашата, вашето становище, ако навлезете в подробности и ни кажете какви са, докъде са стигнали преговорите. На второ място, социалните въпроси. В нашата комисия ни очакваме доклад за социалния дъмпинг. Този доклад ще се обсъжда в пленарна зала през септември. Въпросът ми е какво може да се направи против социал... соци... социалния дъмпинг? Как може да осигурим еднакви равнопоставени условия за всички наши граждани? Каква е ролята на социалните партньори? Как виждате вие тяхната роля? Благодаря. Благодаря. А сега за зелена, от името на зелената, госпожа Шендлер. Благодаря и аз бих искал да приветствам с добре дошъл господин министъра и да повторя това, което каза Мариан Харкин, че гражданите трябва да усетят, че Европейския съюз върши нещо за тях, независимо от общественото им положение. И затова бихте ли ни казали Какви ще бъдат вашите, по, вашите приоритети по отношение на стълба за, стълба за социалните права, който е предмет на консултации в момента? Как смятате, че вашите действия а, ще спомогнат а, за постигането на напредък тук? Освен това, Радваме се на това, което казахте за стратегията за ромите и социалното включване и здравето и безопасността на работното място. Имахме, бяхме започнали да смятаме, че министрите като че ли искат по-скоро да се отърват от този въпрос, а не да направят нещо по него. Освен това говорихте за превенцията, новите умения и въпросите на прехода, които свързвате с цифровата економика. В нашата парламентарна комисия също обсъждаме а, прехода, но по-скоро от гледна точка на въпроси, свързани с ефективността на ресурсите, енергийната ефективност и промените в економиките в посока екологична устойчивост. И така, моят въпрос е, какви нови умения ще са необходими, какви работни места ще са необходими и какви промени ще трябва да настъпят. Ние като парламент сме готови да работим с вас по обсъждането на нови идеи. Дневният ред на уменията като че ли не е, не е сред приоритетите, въпреки че ние сме свършили доста работа тук. Благодаря ви. Лаура Джел ТСПД не е тук. Доминик Мартан също не е тук. С това мисля, че можем да преминем към следващия кръг от изказвания. Изказвания на членовете на комисията. Госпожа Моран Шартие. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, е, за честа, която ни оказахте, като дойдохте тук и ни представихте приоритетите на словашкото председателство. Имам три въпроса. Първият е свързан с преразглеждането на директивата за командироване на работници. Тук се сблъскваме с проблеми свързани с преодоляване на фрагментацията. Какъв метод на работа ще приложите в съвета, за да се избегне фрагментацията, тъй като до момента се говори за възражението, също процедурата жълта, картон, като че ли няма особено желание да се предприеме нещо. тази директива е сред основните елементи на социална Европа. На второ място, развитието на професионалните области, десетте области, в които се наймат най-много работници, не съществуваха преди 10 години. Тук като че ли се надбягваме с часовника. Как смятате да ускорите това надбягване с часовника? В противен случай винаги ще имаме голям брой безработни, които ще трябва да преквалифицираме. Третият въпрос е свързан с социалните фондове, които помагат за интеграция на безработните на пазара на труда не бива да се е, съчетават с кохезионния фонд, но човешкия капитал трябва да остане сред е, нашите основни приоритети. Благодаря, Михайла Шойдрова. Vážený пане ministře, е, съм ми рада, че съм се vyslechla váš... Благодаря, много се радвам, че споменахте вашия подход към дневния ред. Според мен, вие обхванахте всички основни въпроси. А, имам няколко въпроса. Не мога да избегна директивата за командироване на работници. Казахте, че трябва да се опитаме да постигнем консенсус – в сегашната ситуация имаме 11 становища, жълт картон. От друга страна Европейската комисия, която продължава да държи на своята гледна точка. Бихте ли ни казали в настоящия момент кое консенсусно предложение може да спомогне да преодолеем трудностите и дали смятате да внесете предложение, защото имаше края срок 2016 година, държавите членки спазват, но все още не сме чули оценка на изпълнението. За нас тази директива е много важна преди да можем да направим преразглеждане на съществуващата директива за командироване на работниците. Предвиждате ли такава оценка? Вторият въпрос е свързан с хармонизацията на и съчетаването на професионалния и семейния живот. И балансът между работното и свободното време. Искам да посоча, че в някои доклади някои смятат, че не оценяваме достатъчно работата на родителите. В много случаи единият родител ходи на работа, другият си е стои в къщи, но трудът на този, който си стои в къщи, като че ли не получава достатъчно признание. Ще Включите ли това сред предложенията си за хармонизиране на професионалния и семейния живот? Благодаря за посещението ви в е, нашата парламентарна комисия. Словакия пое председателството в един сложен период и това е първото председателство на страната. Желая ви успех в усилията за укрепване на нашето семейство. Ние работим много по въпросите на младежката заетост. Приели сме множество решения. Не смятате ли, господин министър, обаче, че голяма част от младежите не могат да си намерят работа и емигрират в други страни в Европейския съюз или извън него, просто защото не решаваме въпросите, свързани с детската бедност? Всяко четвърто дете в Европейския съюз е, живее в бедност. Това е много лошо. Словакия предприема ли някакви стъпки в тази насока? Друг въпрос, който споменахте и който споменаха и други колеги, са свързани с това, че Комисията по заедост и Комисия по равноправието на жените поискаха съвместни доклади за координацията и съчетаването на професионалния и семейния живот. Много се радвам, че през септември ще проведете конференция, посветена на този въпрос. Но какво конкретно можете да направите по време на вашето председателство по този въпрос? Ние в Европейския парламент – Призовахме Европейската комисия да представи четири проекто директиви. Те са много важни за постигане на напредък в съчетаването на професионални и семейния живот. На четвърто място, моята страна, Литва а, и други а, страни отделят голямо внимание на директивата за командироване на работници. Не смятате ли, че по, вашето, по време на вашето председателство трябва да проведем дебат за това, защо е блокирана тази директива от някои страни, защо, няко, защо някои държави членки отказват да увеличат заплатите, да речем, на, на шофьорите на тирове, вместо да се обръща внимание на по-странични въпроси. Благодаря, господин министър. Пожелавам на председателството всичко най-добро. Холандия, моята страна, също беше председател и знаем, че има много проблеми за решаване. Много ми беше приятно да чуя, че вие сте за сътрудничество на европейско ниво, особено по социалните въпроси. Това е много важно защото това е начинът по който и аз гледам на социалните въпроси. Следователно смятам, че това е много важен изходен въпрос. Въпросът ми е следният. Казахте, че на 2 септември работната група на съвета ще се занимае с предложения за директивата. Бихте ли казали дали по време на словашкото председателство съветът ще успее да стигне заключение? Оптимист ли сте за изхода на тази процедура или не? Защото е вярно, че в съвета трябва да се постигне компромис. И за това бих искала да чуя каква е вашата оценка. Тук е, искам да добавя още нещо – Става дума за борбата срещу бедността. Не бива да мислим, не бива ли да помислим за стратегия за борба срещу бедността? Защото в много държави членки би могло да, би могло да се, би могла да се увеличи покупателната способност на много работници, следователно да се подобри техния живот. В Европа не сме направили всичко, което трябва да се направи. И така, засилване на социалния диалог трябва да се направи така, че да се увеличи заплащането за европейските работници. Благодаря. Много се радвам на тази среща. Както каза председателят в началото, е много важно това, че можем да обсъдим различни въпроси, свързани с нашата работа като парламентарна комисия. Що се отнася до директивата за командироване на работници, е, колегата Шойдрова спомена това. Ако искаме да си поставим за цел постигането на консенсус между държавите членки, е, това би било твърде амбициозно. Нека да си поставим реалистични цели. Фактът е, че позициите на държавите членки са много различни. Има ли председателството стратегия, тактика и идея, може би някаква тайна рецепта за това, как да се направи нещо? Това би било сериозно постижение. Вторият въпрос е следният. Сред приоритетите на словашкото председателство е подкрепа за младежката безработица. Искам да ви попитам за подкрепата за заето сред възрастните. Например, подкрепа за предприемачеството сред възрастните и това, което се нарича сребърна економика. Как да премахнем дискриминацията, свързана с възрастта на работниците? При всички случаи ви желая успех. Госпожа Длабайова. Благодаря. Добре дошъл, господин министър. За мен е чест да мога да общувам с представители на съседна нам държава, която сега поема председателството. Колегата Харкин упомена иниция... младежката гаранция. Много се радвам, че възнамерявате да я преразгледате, защото трябва да насочим вниманието си към конкретните резултати от нея, към добавената й стойност. Да се запитаме какви са те преди да увеличим размера на средствата. Би било много полезно да се запознаем и с препоръките на Сметната палата по въпроса. Друг въпрос е свързан с уменията. Уменията и знанията трябва да съответстват на изискванията на пазара на труда. Това е област, в която работя, откакто съм встъпила в длъжност тук. Трябва да има по-добра координация между образователните институции и бизнеса работодателите трябва по-тясно да си взаимодействат с публичните органи, що се отнася до изискванията за уменията. Би било добре да се подобри и обменът на най-добри практики. Нека видим кои са най-добрите практики в отделните държави и ги вземем за пример? Как ще насърчите, освен това, държавите членки да прилагат програмата на Комисията за нови умения? Последното, върху което ще се спра, става дума за директивата за командированите работници. По време на предходното председателство на страните от Лишеград бе Изтъкнато, че трябва да се насърчава свободното движение. Словакия отправи към комисията препоръките си за преразглеждането на директивата. Знаете, че нашият приоритет е повишаването на конкурентоспособността. Разискванията, които предстои да бъдат проведени, ще бъдат много деликатни. Подобно на колегата Кукан, искам да знам дали имате някаква рецепта, дали словашкото правителство вече знае как да подходи към прегледа на директивата. Надявам се, че това няма да е последната ни среща. Пожелавам ви успех. Госпожа Рибейро, благодаря. Господин министър, надявам се, че това ще е само една от цяла поредица срещи с вас. Имам два конкретни въпроса към вас. Първо, трябва да следим начина по който възприемат гражданите Европейския съюз и европейската интеграция. С това е свързан и първият ми въпрос. Работя по социалния аспект и аспекта свързан с заедостта на европейското полугодие. Идната седмица предстои да се направи преглед на европейското полугодие за тази година. Искаме в, да има по-тясно обвързване между социалното и економическото измерение в Европейския съюз. Ако искаме да гарантираме по-активно участие на нашата комисия, комисията по заетост, трябва да има подкрепа и от съвета. Гражданите като че ли остават с впечатлението, че в рамките на европейското полугодие се поставят изисквания само за економиката, но не и за социалната сфера. Искаме Европейския парламент да участва по-активно. Отправяме същото изискване и към работната група на ниво съвет. Гражданите не бива да остават с впечатлението, че нещата се свеждат само до економиката. Единствено, ако гражданите могат да се ползват с добри социални услуги, ще имаме економически успех? Как можем да продължим да гарантираме високото ниво на социална закрила за европейските граждани? Процентът на безработица продължава да е висок, най-вече процентът на дългосрочната и младежката безработица. Не би трябвало да жертваме младите хора сега. Не би трябвало да жертваме и бъдещото младо поколение. Ще поставите ли на дневен ред и социалното измерение под една или друга форма? Още нещо, за което говориха колегите. Излизането на Великобритания от Европейския съюз. Вероятно ще ви се наложи да работите по тази тема. И тук трябва да гарантираме закрилата на гражданите, на тези наши граждани, които работят в момента в Обединеното кралство, както и на граждани на Обединеното кралство, работещи в други държави на Европейския съюз. Това не бива да се разисква само на ниво правителства. Трябва да има участие и на гражданите. Имате ли вече стратегия за преговорите? Председателят, благодаря. Нека ви припомня, че имате само по две минути. Адам Коша.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 Актът за достъпността Казахте, че той ще е сред приоритетите ви, че ще надградите над постигнатото от холандското председателство. Какво конкретно възнамерява да предприеме словашкото председателство? Какви цели сте си поставили? Какво смятате да постигнете в тази област през едните 6 месеца? Става дума не само за хората с увреждания, за всички хора тъй като достъпът до стоки и услуги е един много общ въпрос. Председателят благодаря. Брандо Бенифей. Um, uh, благодаря, господин председател, уважаеми господин министр. Наистина се радвам отново да се срещна с вас след първата ни среща в Братислава в рамките на официално посещение на нашата комисия там преди няколко месеца. Благодаря ви за изложението. Както изтъкнаха и други колеги, ще продължим активно да си сътрудничим по много въпроси и теми. Бихте ли излезли с коментар по възможността, необходимостта от създаването на Общоевропейски фонд за обещетения за безработица с цел подпомагане на държавите с висок процент на безработица в резултат от асиметрично развитие на економиките им. Този фонд може да се задейства в моменти на криза, може да се използва и за социално сближаване. Италианският министр Падован представи на съвета и парламента много интересно предложение по този въпрос, основаващо се на учредителните договори. Аз не съм единственият, който смята, че една такава инициатива е необходима от макроекономическа и от политическа гледна точка. Необходима от политическа гледна точка, тъй като ще покажем на гражданите, че предприемаме действия в посока към една по-социална Европа. Възнамерява ли словашкото председателство да продължи дебатите по този въпрос, да работи заедно с правителството правителства, подкрепящи инициативата, възнамерявате ли да работите и за намирането на финансиране за нея? Благодаря. Шави Лопес. Благодаря, господин председател. Добре е дошъл, господин министър. Радваме се, че сте на посещение при нас. Имам въпрос за цифровизацията, върху която се спряхте в уводните си думи. Имате ли конкретна стратегия по отношение на цифровизацията? Ние работим по този въпрос тук в комисията. Някои проучвания сочат, че цифровизацията може да е опасност за работ... за трудовия пазар. Само в Обединеното кралство могат да бъдат съкратени 50 000 работни места. Има и други рискове за економиката. Като цяло можем да дадем положителна оценка на цифровизацията, но определени прослойки на обществото ще се окажат губещи в резултат от този процес. Като цяло ефектът от него ще е положителен, има обаче и някои отрицателни страни. Какви компенсаторни инструменти могат да бъдат разработени? Как можем да се възползваме от положителните страни на цифровизацията, от благотворния ефект върху вътрешния пазар и свободната търговия, като едновременно с това опазим и правата на работниците? Как можем да компенсираме на ниво социална сфера? Имам предвид по-конкретно социалния стълб. Европейската комисия в лицето на господин Юнкер – работи в тази област. Какво смятате да предприемете вие през идните месеци, за да създадете компенсаторни социални механизми? Господин министр, преди няколко дни разговарях с министра на труда на моята страна Франция и аз му зададах въпроса как, във Франция се засили контрола по отношение на спазването на законите, свързани с командированите работници и а, командированите работници. Той каза, че контролът е засилен, но задачата се оказва доста по-сериозна и предприятията, които не спазват нормативите са повече отколкото се очакваше. В крайна сметка се оказва, че има липса на координация по отношение на контрола. Не са сложни мерките, които могат да бъдат приети при това бързо. Какви са вашите приоритети, тъй като ще има среща между министрите на труда, има ли конкретни предложения, за да има по-добра координация на инспекциите и контрола и да се установят бързо нарушителите на европейските норми? Благодаря, Тери Райнтке. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министр. Ето тук седя. Благодаря ви че се отзовахте на поканата ни. Съвсем наскоро се завърнах от Братислава. Наистина съм развълнувана. Радвам се, че сега започва словашкото председателство. Слушайки колегите изказали се до тук, със сигурност сте установили, че директивата за командированите работници буди голяма загриженост сред всички ни. Независимо от позициите на отделните депутати, а, те се разминават. Не искаме да има разцепление между държавите членки от Западна Европа и тези от Източна Европа трябва да работите с националните парламентаристи, не само с тези от държави членки, които са задействали процедурата жълт картон. Вие представлявате страна от Централна Европа. За това мисля, че на вас се пада много важна роля. Ще трябва да влезете в ролята на посредник, да не допуснете такова разцепление. Радвам се, че говорихте по-конкретно за положението, в което се намират младите хора от маргинализирани общности. Този въпрос е бил обсъждан тук в комисията, както и с младежки организации от цяла Европа. Изводът от тези дискусии е, че трябва да се работи по-активно за интегрирането на младежи от маргинализирани групи, например на роми. Ще залегне ли това в прегледа на младежката гаранция и инициативата за младежка заетост? Благодаря. Последният ни оратор Хелга Стивенс. voorzitter. collega's. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Любопитна съм как по време на председателството ви ще постигнете консенсус по директивата за командированите работници. Това е сложен и много важен за всички нас въпрос. Важен е и актът за достъпността. Искате да премахнете най-вече финансовите бюрократични пречки пред малките и средни предприятия. Не разбирам обаче каква е връзката между достъпността и малките и средни предприятия. Ако едно малко и средно предприятие наистина би трябвало да предостави пълна достъпност на хората с увреждания, то това би му донесло повече клиенти и по-голям оборот. Това би се отразило много добре на всички заинтересовани страни. Когато говорим за достъпността, то трябва да сме наясно, че това е тема, която трябва да бъде взета предвид на всички нива. Според мен, допълнителните разходи тук са пренебрежими. Достъпността е цел сама по себе си. Бих искала по-подробно да ни разясните как искате да премахнете финансовите и административни пречки пред достъпността. Благодаря ви за дискусията. Господин министър, забелязахте, че в Комисията по заетост работим по много разнообразни теми. Ако имахме повече време, със сигурност щяха да ни хрумнат и други въпроси. Мисля, надявам се, че ще можете да отговорите на много различните въпроси, които ви бяха зададени. Snaď začnem тим, че съм велми мило prekvapený. Къде съм отхар... Благодаря. Много приятно съм изненадан от вашия интерес. Журналисти ми казаха, а, когато отидете в Брюксел, залата ще е празна. Всички още ще са във вакансия, но не. Виждам, че не е така. Виждам голям интерес към тези теми и към преце... приоритетите на председателството. Това е много положителен сигнал. Това е, може би, добър, добро начало за това как да променим възприятията на гражданите към Европейския съюз. Въпросите бяха доста. Извинявам се, още в самото начало няма да мога да отговоря директно на депутатите. Ще обобща, ще обобща своите отговори. Ако има допълнителни въпроси, естествено ще навляза в подробности. Две години преди председателството ние започнахме работа в триото с Словакия, Малта и другата страна и Холандия. И това аз подчертах в своето въведение – ние искаме, искахме да сме конкретни. Искахме да знаем какво ще правим, но в крайна сметка от друга страна продължаваме то, това, което правеха нашите колеги. Нашите малтийски колеги също могат да кажат, е, че те правеха същото и ако можех да говоря с малтийския министр, щях да го сторя директно. Надяваме се много от нещата да стигна до успешен завършек, така че малтийските ни колеги да могат да продължат спокойно. Сега промяна на имиджа на Европейския съюз сред гражданите. Мисля, че институцията на Европейския съюз трябва да се приближат до гражданите. А Словакия смята, че основният приоритет е Словакия да организира различни конференции по различни теми, и то главно по социални теми. Конференции, в които, до които могат да имат достъп и гражданите, гражданите, които да могат да, диску, да дискутират спокойно, така че достиженията на Европейския съюз да станат видими. Ние обсъждаме въпросите. Да влизаме в подробности и представяме достиженията си съвсем ясно. Ето, например, неформалната среща, за която говорих, по въпросите за цифровизацията. Има много добър фидбек от тази среща. Говорихме за трудовия пазар, за трудовото законодателство и въздействията от цифровизацията. 90% от участниците казаха, че темата е много важна във всички държави членки и ще остане такава и за бъдеще. Важно е за нас да търсим отговори на такива въпроси. След 20 години политическа кариера – Аз се опитах на неформалната среща на съвета да организирам екскурзия до една, до една фабрика. Искахме да видим как са се променили нещата след цифровизацията в тази фабрика. Колко работници има, колко са били уволнени, какво се е случило с уволнените работници. Един друг пример, който мога да спомена, как да се доближим до гражданите. Моите колеги приветстват тази инициатива. Но <clears throat> ние сме амбициозни и сме амбициозни да се насочим към практиката. Искаме да обвържем теорията с практиката. И така разгледахме една фабрика, разгледахме как хората се справят с прехода от цифро... към цифровизацията. Мисля, че това е правилният подход. Аз отчасти отговорих от, на някои от въпросите за това как точно искаме да постигнем нашите цели. Най-напред искаме да се приближим към гражданите и това се отнася за всички институции, включително и за Европейския парламент. Надявам се вие да се съгласите с мен. На национално равнище и на европейско равнище виждаме, че социалният диалог е много важен. Без социален диалог не може да се постигне компромис. Казах на европейските синдикати, че ще организираме конференция за европейското законодателство. Ние търсим диалога с социалните партньори. Има обаче гласове от германски работодатели, които казват, че цялата директива за командироване на работници е безсмислена. Всички тези различни мнения показват, че трябва да говорим едни с други. Това ще са някои от основните неща на нашето председателство, независимо дали ще успеем да доведем тези законодателни инициативи до успешен край или не. Ние бихме искали директивата да бъде приложена, от нея да проистъкат конкретни действия. Но трябва да изчакаме комисията, след, им, след като имаме 11 жълти карти от държавите членки, трябва да изчакаме така ще се развият нещата. Трябва работната група да продължи своята работа. И да предложи съответните мерки. Ние планираме конференция по тази тема, както казах. И ако анализирам ситуацията на страните от Вишеград. Трябва да кажа, че наистина ние смятаме, че тази директива е много важна за нас и искаме да намерим съглашение по всички тези въпроси, свързани с директивата. Ето, например, през юни част от директивата бе предложено да бъде изменена. Може би ние трябваше да изчакаме месеци наред някои от държавите членки да променят своята нагласа от своето становище. Но всички тези неща опират до практиката. До момента в Европа такива проблеми. Нямаше така наречените стари държави членки изразяваха своите позиции по друг начин. Ние сега залагаме на комуникация с социалните партньори, на диалога и залагаме на диалога с държавите членки, които срещат особени трудности. Никога не съм се съмнявал, че директивата е необходима. Но е много важно да се споразумеем по съдържанието на директивата. Когато говорихме по тези въпроси с Европейската комисия за първи път, госпожа Тайсен и господин Юнкер – говориха именно по тази директива, директивата за командированите работници. Становището на комисията беше, че тази директива е една от най-важните за периода. Ще се концентрирам върху седем основни елемента, свързани с вашите въпроси. Най-напред, акта за достъпност. Основното послание тук е възможността за общ достъп, за улесняване на достъпа на всички хора. Това е нашето становище, това е, което ще представим в съвета. Същността на предложението е много сложна и изисква много координация и консултации, за, включително и с отделните държави членки. Председателството се надява и на добро сътрудничество с Европейския парламент. Затова се радвам, че, има, че виждам воля за такова сътрудничество и смятам, че то ще се материализира в конкретни стъпки на ниво съвет и комисия. Сега за европейския семестър. Европейският семестър включва някои специфични неща в някои области – Има нещата са свързани с Брексита. Очакваме много от срещата на върха в Братислава на държавните и правителствени ръководители. И е реалистично да очакваме отговори на важните въпроси, включително и въпросите свързани с заедостта на младите хора. Така че това ще е друго предизвикателство. Предизвикателство пред нашите граждани. Как да се премине към една положителна дискриминация, т.е. как младите хора да намерят работни места. Сега, командироването на работници. Имаше много неща, които са свързани с командироването. Аз а, съм в непрекъснат контакт с моите колеги и аз съм оптимистичен, въобще оптимистично настроен. През декември се надявам да видим сигнали за това, че директивата наистина може да бъде приложена. Но, както казах, трябва да поддържаме диалога с социалните партньори. Ние защитаваме нашата национална позиция, но в същото време правим всичко възможно по време на нашето председателство да доведем това досие до пешен край, т.е. до одобрение. Сега, социалните стълбове и социалните права. В тази област очакваме да се споразумеем по общ подход за защитата на социалните права. Както казах в своите въведителни бележки, това за нас е приоритет. И на следващо място – новите умения. Това е друг наш, наш приоритет. Ситуацията на трудовия пазар се променя непрекъснато. И тук ученето през целия живот, цифровизацията са много важни фактори. Ако погледнем назад в историята, Може да си спомним за хората, които бяха против индустриализацията и чупеха машините. Ние не, действаме, не трябва да действаме по този начин. Има промени, които ще ни застигнат и ние трябва да сме подготвени за тях. Трябва да преквалифицираме хората, така че те да могат да работят с новите технологии. Проведохме анализ по тези въпроси и през следващите няколко месеца мисля, че ще може да излезем с съответните препоръки. В Братислава има сигнали, че 400 000 човека могат да бъдат е, могат е, да започнат да търсят ново, нови работни места, именно поради дигитализацията. Трябва да сме подготвени. Както казах, ние очаквахме референдума за Брексит. Ситуацията е такава каквато е и ние всъщност имаме нужда от ясни отговори на въпроса какви ще са отношенията ни с Обединеното кралство. Междувременно, докато чакаме отговора, трябва да се занимаем с въпросите за социалната сигурност. Всички промени трябва да бъдат взети предвид промените, които проистичат от, Брекси, от Брексита. Говорихме за младите хора. Важно е обаче за нас в момента е да, продължа, да продължим да подпомагаме младите хора и да набираме все повече средства, още повече средства за тази подкрепа. Какво правим? Преориентираме средства, преориентираме фондове. Знаем, че процента на безработица е около 24 сред младите хора. Безработицата сред младите хора намалява, но все още има какво да се прави. трябва да приоритизираме онези проекти, които имат най-голям капацитет, имат най-голяма добавена стойност. Много от проектите успяха да предоставят помощ на младите хора – Благодарение на тези проекти 84% от младите хора успяха да намерят работни места. Така че очакваме преразпределение на средствата през следващия отчетен период именно за тази цел. Господин председател, ако очаквате от мен по-подробни отговори, добре, аз съм подготвен. Но искам да кажа като обобщение, че много от законодателните предложения няма да бъдат завършени, защото те все още се изработват. През декември министрите на социалните въпроси ще говорят за бъдещите си планове, Братислава. И информацията, която ще проистече от тези обсъждания, трябва да стане достояние на гражданите. Благодаря. Благодаря, господин министър. Вие бяхте много изчерпателен. Надявам се това да не е нашият последен дебат. Сега ще говорим, ще, ще гласуваме, за, ще гласуваме нашето становище за общия бюджет за 2017 година. Вие говорихте за този бюджет. Ние знаем, че съветът предлага съкръщение, особено в социалната област. Това ще повлияе за, върху Европейския социален фонд, върху инициативите за младежката безработица и за младежката заетост и за бедността. Тази сутрин говорихме по този въпрос и много от колегите казаха, че имаме нужда от по-добър бюджет. Какъв ще е резултатът? Това предстои да видим, но искам да ви помоля за вашата подкрепа в съвета, защото това са важни социални въпроси за Съюза. И за тези цели имаме нужда от повече средства. Не може да загубим повече поколения в Европа. За Вашата подкрепа ще ви бъде много благодарни. Благодаря. И така ще направим кратка почивка. Thank you.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 So, können wir dann wieder anfangen? So, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11. Председателят, преминаваме към точка 11 от дневния ред. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година. Всички раздели. Разполагаме с списъка за гласуване. Можем да започнем. Компромисно изменение Д. Моля, гласувайте. Кой е за? Против? Приема се. Компромисно Е 56-78 за. Против? Въздържали се. Приема се. 5602 за. Против. Нека проверим електронно. 5602. 5602. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Един глас повече от НП. Един глас повече от консерваторите. Сега всичко е наред. Край на гласуването. Отхвърля се. Мариан Харкин. Извинявайте, господин председател. Извинявам се и на колегите. Забравих си картата за гласуване. Най-искрено ви се извинявам. Моля да вземете предвид това, когато гласуваме електронно. Председателят. Случва се. И друг път се е случвало простимо е, но ако се случва само поведнъж на човек. Така или иначе, резултатът от гласуването не се променя. 5602 се отхвърля. 5657 за Против. Отхвърля се. 5603. За. Против. Електронно гласуване по 5603. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Да. Отхвърля се. 5604. За. Против. Мисля, че се отхвърля. Нека обаче проверим електронно. 5604. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 5-6. 3-7. За. Против. Въздържали се. Приема се 5605 за, против, въздържали се, електронна проверка. 5605. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 5622. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5-6-3-8 бележките за, против, въздържали се, приема се. 5-6-0-6 за, против, въздържали се, приема се. 5-6-0-7 за, против, въздържали се. Мисля, че бяха повече гласовете против, но нека проверим електронно. Не е ясно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 5-6, 40. За. Против. Можем веднага да гласуваме електронно по 5-6-40. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно А. 5, 6, 7, 4 за, против, въздържали се, приема се. 5, 6, 5, 9 за, Против. Отхвърля се. 5609 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5610 за. Против. Електронна проверка. 5610. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 5-6-3-9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5-6-11 за. Против. Опасявам се, че се отхвърля. 5, 6, 11. Нека гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно Б. 5675 за. Против. Нека за всеки случай проверим електронно. Компромисно изменение Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромисно Б се отхвърля. Гласуваме по 5-6-12. За. Против. Против Мисля, че се отхвърля. 5-6-60 за. Против. Приема се. 5669 и 5 6 отпадат. 5 6 за. Против. Отхвърля се. 5, 6, 13. За. Пет, шест, тринайсет. Още веднъж. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. пет шест, четиринайсет. за, против, въздържали се, Приема се. 5-6, 15. Цифрите за, против, въздържали се. Приема се. 5-6, 15. Бележките с устно изменение за, против, въздържали се. Приема се. 5-6, 17. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим електронно. Не виждам много ясно кой вдига ръка за и против. За всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. С ясно мнозинство. 5-6-6-2. За. Против. Отхвърля се. 5-6. 6-2 бележките за, против, въздържали се, отхвърля се. 5-6-18 цифрите за, против, въздържали се, приема се. 5-6-18 бележките за, против, въздържали се, приема се. 5 6 6-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно С, извинете, 5-6-19, 5-6-19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно С, 5-6-7-6 за, против, въздържали се, приема се. 5-6, 42 за, Про, за, против, въздържали се, отхвърля се. 5-6, 2-1 за, против, въздържали се, приема се. 5-6, 2-3 за, против, въздържали се, приема се 5-6, 7-3 за, против, въздържали се, отхвърля се 5-6, 2-9 за, против, въздържали се, приема се 5-6, 5-6 отпада, 5-6-3-1 5631 за, против, въздържали се, приема се. 5632 с устно изменение, цифрите за, против, въздържали се, приема се. 5632 бележките с устно изменение за, против, въздържали се, приема се 5-6, 3-5. За, против, въздържали се, приема се 5-6, 4-3. За, против, въздържали се, приема се 5-6, 5-1. За, против, въздържали се, приема се 5 5-6, 5-5 за, против, въздържали се, приема се. 5-6, 6-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно F. За, против, въздържали се, приема се. Отпадат останалите изменения, с което приключваме. Не е необходимо окончателно гласуване, тъй като става дума за отделни позиции от бюджета. С това приключихме гласуването по тази точка. Благодаря. Преминаваме към следващото гласуване. Punkt 12. Haben wir nur eine? Durchführung der Vereinbarung zwischen dem Allgemeinen Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften der Europäischen Union и така това е споразумение между Съюза на селскостопанските кооперативи на Европейската федерация на транспортните работници, и на Обединението на националните сдружения на рибарските предприятия за работата в рибния сектор. Ich weiß, dass ich mir jetzt den Sonderdolmetscher zuziehe. Да, е, беше дълъг текста. Може би преводачите са ми сърдити, но така или иначе трябва да гласуваме този текст. И така, гласуваме параграф 1. Изменение 12. За, против, въздържали се. Отхвърлено, но нека проверим. Haben alle abgestimmt? Dann schauen wir doch mal noch. Der ist abgelehnt. Отхвърлено е. Компромис е за, против, въздържали се, прието е. Изменение 16. За, против, отхвърлено е според мен. 19 за, против, Нека проверим. Ich habe zu wenig Hände gesehen. Die Abstimmung ist eröffnet. Моля, гласувайте. Abgestimmt. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. 26 на 26. Отхвърлено. 20 изменение. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромиса. За. Против въздържали се, прието е. Б за, против, въздържали се, прието е. Компромис С за, против, въздържали се, прието е. Компромис Д за, против, въздържали се, прието е. Изменение 7 за, А, извинявайте, казва председателят. Крайно гласуване, електронно моля. Хам али abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. 46 на 6.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 че, да благодари, че трябва да благодарим и на докладчика за бюджета Томас Хенкле. Хенкле. Ist und geht's nicht. So, dann kommen wir zum Tagesordnungs... И така продължаваме с точка 13. Стратегия за въздухоплаването за Европа. Докладчикът е Оле Кристенсен, но преди да дам думата на Оле, искам да помоля всички, които искат да говорят помежду си, да го сторят пред залата. Aber für den Bericht sollte schon noch jemand da bleiben. Но трябва да остане все пак някой за доклада. So, Luftfahrtstrategie. И така, стратегия за въздухоплаването за Европа. Оле Кристенсен има думата. Thank you very much. Благодаря, господин председател, за думата проекто становището към доклада на комисията ТРАН за стратегия за въздухоплаването в Европа е резултат от сътрудничество с различни представители на въздухоплаването. Срещнах се с множество представители на сектора, синдикати, заедно с Жорж Бах ние обсъдихме създаването на справедливи условия на труд във въздухоплаването. Прочетах и становищата им към съобщението на комисията. Има висока степен на консенсус между заинтересованите лица. Те смятат, че трябва да сме по-амбициозни да се борим срещу нелоялната конкуренция за създаване на устойчиво бъдеще и запазване на висококачествените работни места и растеж. Като докладчик искам да разработим е, с, с конструктивно становище с призив за конкретни действия. Аз се спирам на пет теми, които трябва да бъдат обсъдени за тази цел – на първо място социалния диалог. Силните независими социални партньори, социалния диалог са от ключово значение. Трябва да има процес на консултация и засилен социален диалог. Смятам, че намаляването на брой на членовете на синдикатите са заплаха за социалния диалог. Втората тема е нов модел на заетост и бизнес, който възникна през последните десетилетия. Някои са насочени към повече гъвкавост, други е, мерки са свързани с, злоупотреба. Ние трябва да спреме ерозирането на общите правила, тъй като те влияят отрицателно не само върху условията на труд, но и върху безопасността и стандартите за качество. Предлагам сред другите инициативи да забраним договори за 0 часове. Има нужда от засилване на и други основни принципи. Третата тема е е споразумението за оценка с трети страни. Тук трябва да държим на спазването на правата на човека и основните конвенции на МОД. Четвъртата тема е образованието и научната дейност. Всички части от веригата на стоеността зависят от е, е, науката. Не на последно място здравето и безопасността трябва да можем да гарантираме на работниците във въздухоплаването безопасност на труда, независимо от това колко е голямо предприятието. Ще внеса изменение, в което ще израза подкрепа за идеята всички самолети да бъдат предмета на редовни проверки за професионална безопасност. Подготвил съм и други изменения, тъй като има ограничения в обема. Очаквам да получа коментарите на всички. Разчитам да има и надявам се на конструктивно сътрудничество. Благодаря. Благодаря, Оле. Сега откривам дебата от НП. Докладчикът в сянка, господин Либерех. Благодаря. Благодаря на докладчика за неговото становище. Мисля, че наистина е много важно да говорим за социалните аспекти. Според мен, докладчикът е третирал най-важните въпроси. Становището е добра изходна точка за по-нататъчната ни работа. Сигурен съм, че заедно ще може да изготвим един много добър текст. От либерализацията на въздухоплаването от 90-те години се случиха много неща. Пазара се отвори, отвори се конкуренцията. Особено европейските въздухоплавателни предприятия се сблъскват с конкуренция, която не винаги е честна. С новата стратегия колегия, комисията иска да укрепи конкурентоспособността на европейската въздухоплавателна индустрия и да заостри стандартите за сигурност. За това е необходимо да се предприемат мерките за укрепване на социалния дневен ред и, да се, и за създаване на работни места във въздухоплаването. Има необходимост от нови бизнес модели, като например си, е, като например нетипични форми на заетостта. За тях вече стана дума. Тези нови бизнес модели и модели на заетост не са непременно негативни, те обаче те трябва да са регулирани. Те трябва да подлежат на определени разпоредби, така че да не подкопават социалните стандарти. Смятам, че докладчикът в точка 5 говори за мобилността на работниците и служителите. Мисля, че трябва да е ясно на коя, на, на коя юрисдикция и на коя правно-осигурителна система подлежат работниците и служителите. Имаме още 10 години преходен период – докато принципът на седалището бъде приложен. Искам да предложа да, да, да подчертая, че е много важен диалога с държавите членки, за да се оточнят бъдещите и новите тенденции в трудовото законодателство. Освен това, акцента трябва да бъде поставен върху обучението и преквалификацията и допълнителната квалификация. Ние искаме да имаме опитни и добре квалифицирани служители във въздухоплаването. Затова аз подкрепям академизацията на обучението. В същото време трябва да се заложи на придобиването на нови компетенции и тук имам предвид цифровизацията и дроните. В този смисъл ще подам предложение за изменение. Благодаря ви. Благодаря. От ЕКАРЕ Козма Сладковски. ECR? Niemand? Gut. Für die ALDE habe ich keinen Berichterstatter. Für die GUE habe ich... Doch? Also nochmal. Така, още веднъж. Да, госпожа Слудковски. Благодаря на докладчика за чудесно свършената работа и мисля, че ще проведем, че ще разработим добро становище. Една от основните цели на сектора въздухоплаване е безопасност. Е, ние, нашата комисия трябва да обърне внимание на условията на заетост е, и назначаване и професионалното обучение, за съжаление, има основание да смятаме, че някои европейски авиокомпании не обръщат внимание на професионалното обучение. Някои организират обучение в съответствата система, при която пилотите плащат сами за своето обучение като заедно с това заплащането им не е много високо. Е, умората сред пилотите застрашава безопасността. Към момента няма данни за въздействието на този модел на заетост върху безопасността според е, някои страни. Това е много съмнително. Доказано е, обаче в е, проучване от 2015, 2015 година, че тези системи трябва да се забранят не само в Европейския съюз, но и навсякъде. Надявам се, че в е, това становище ще можем да обсъдим по-подробно е, условията на труд и безопасност, както и квалификацията. Рина Роня Кари. Благодаря, благодаря на докладчика. Мисля, че има доста проблеми. Е, много от тях бяха добре осветлени. Аз не съм толкова Очарована от предложението на комисията, както е докладчика, мисля, че комисията можеше да представи едно по-задълбочено предложение. Ние имахме посещение в нашата комисия от заинтересо... представители на заинтересованите страни, от страна на пилоти, от страна на други служители. Те говорят за опасни ситуации, за рискови ситуации, за рискове, които не се вземат често предвид. Ето защо трябва да се преустанови практиката pay to fly и практиката за на, на назначаване на нулевочасови договори. Ние се застъпваме за директно назначаване към въздух, във въздухоплавателните дружества, а не само да излизаме с препоръка за това. Освен това, проблемът за родната база, това е друг проблем. Трябва да е ясно каква е дефиницията на родната база. Трябва да има... Да, дефиницията трябва да е оперативна. И Накрая, мисля, че трябва да дадем повече възможност за, на държавите членки за действия. Трябва да им дадем възможност те да определят до каква, до, по какъв начин въздухоплавателните дружества да упражняват своята дейност. По този начин мисля, че ще имаме повече средства, повече възможности да се справим с негативните проблеми. Благодаря. Dankeschön. Благодаря. А сега Лаура Ачея. Тя не е тук. Госпожа Мадлен, извинявайте, казва Председателят Карима Делева. Карима Дели има думата. Да, замествам Карима Дели, която е нашия докладчик в Сянка. И тя иска да благодари на докладчика за много пълното становище, което обхваща основните аспекти на темата. В Въпросът за несигурните работни места според нас е сериозна заплаха за безопасността. Увеличава се броя през последните години поради различни форми на лизинг, договори pay to fly или договори за нулеви часове. Трябва да обърнем внимание на този въпрос и тези нови несигурни работни места трябва да бъдат премахнати от сектора, за да се гарантира максимално високо ниво на сигурност и безопасност за работещите и пътниците. Не бива да пренебрегваме човешкия фактор и въздействието на несигурните работни места в сектори като въздухоплаването. За съжаление, решение. Има примери за трагедии, които можеше да бъдат избегнати, като трагедията с German Wings миналата година. Подкрепяме проектостановището, то е добра основа за съвместната ни дейност. Радваме се, че докладчикът експлицитно призовава да се сложи край на договорите, които се споменаха и приветстваме призива му а, за преодоляване на социалния дъмпинг. Надяваме се да работим заедно с, с да работим заедно, за да осигурим безопасност. И ако мога да добавя нещо за базата и мобилността на работниците, някои може би помнят усилията положени от една конкретна авиокомпания – на която, която споменахме, няма да споменавам името, тъй като те не искат да се споменава името им в нашата комисия. Те искаха да голяма част от работниците им да бъдат базирани в една страна, в която щях, фирмата трябваше да плаща много ниски ниско, ниска застраховка, въпреки че повечето от работещите не са от тази страна. Ние трябва да се опитаме да постигнем съвместимост между различните законодателни актове. Благодаря. Не съм точно сигурен какво имаше предвид. Чин Лаура Аджея би трябвало да вземе думата сега. От е ЕСПД не я виждам. Госпожа Мален. Искате ли думата или не? Не, господин председател, няма да се изкажа. Да, разбрах. Госпожа Марита Овскок. Yes. Благодаря на Уле за този доклад, който се спира на ключовите въпроси, които нашата комисия трябва да разгледа във връзка с въздухоплаването. Ще искам да подчертая някои въпроси. Комисията би трябвало да направи повече за въздухоплаването и социалният аспект на стратегията за въздухоплаването са твърде слаби. Радваме се, че комисията възнамерява да подобри социалния диалог. Това е сектор, който има нужда от подкрепа за диалога Днес пилотите, кабинният състав и наземният състав дори нямат право да се организират. Има, договори, има трудови договори, които изрично забраняват на служителите да разговарят с синдикатите. Това не е приемливо и нарушава конвенциите на МОТИ. Имаме нужда от повече факти, повече доказателства, имаме нужда повече ангажимент за създаване на добро качество на условията на труд. Комисията би могла да също така подсили Европейското бюро за безопасност на въздухоплаването ЕАЗа. ЕАЗа трябва да получи по-силен мандат и повече ресурси. Необходимо е да се ревизира основния регламент за ЗАЯСА. Не можем да говорим за повече безопасност без повече европейски надзор. Имаше няколко случаи, в които нямаше последици за авиокомпании, които нарушават правилата. Когато аз предприя действие, имаше такива случаи, но това не е достатъчно. Трябва да има и минимални стандарти за да се конкурират предприятията на равноправна основа. Тук се спомена една авиокомпания, която е само един пример за авиокомпания, която е, не спазва равноправните условия в конкуренцията. Също така трябва да направим така, че пряката заетост да се запази обичайната форма на заетост в сектора. Трябва да разширим изискването 50% от служителите да бъдат наети директно. Това да въжи за кабинния състав, наземния персонал, както и за пилотите – имахме няколко битки с Ryanair и с други авиокомпании. Дар има поне една авиокомпания, която след намесата на ЕАСА не можеше да продължи с старата си практика и е изключително важно да не допуснем този сектор да не се окаже в каубойска земя. Това е необходимо от гледна точка на безопасността, но и по други причини. Този доклад може да ни послужи да постигнем целите си. Благодаря. Благодаря, Шашпах. Благодаря. Аз също искам да подкрепя колегите, които благодариха на Оле за добрия, за добрия му доклад. Говорихме за това да се привлекат в работата всички заинтересовани страни. Това е много добре. Е, Оле каза, че докладът му иска да бъде амбициозен. Всичко сочи, че това ще бъде така. Комисията наистина мисля, че можеше да представи една по-амбициозна, по-смела стратегия. За момента, според мен, комисията не осветлява всички проблеми. Социалният диалог е много важен, това е така. А също така и споразуменията с трети лица, е, с трети страни. Това е също нещо важно и тук ролята на комисията е много ясна. Може да се навлезе повече в конкретика, това е ясно и на Оле. Трета точка ми харесва много. Е, споразумен... Е, препоръките за сигурна... сигурните трудови договори. Това е нещо много важно. Договорите Pay to Fly и договорите за нулевите часове, това е също, също нещо много важно, когато става дума за опазване на социалните права и социалния дъмпинг. Трябва да имаме ясни правила, що се отнася до родната база и това, което каза Оле за чуждестранните работници и служители, тук имаме предвид хора от трети страни. Е, този проблем също трябва да намери своето решение. Мисля, че докладът ще стане много добър. Е, за това, това показват и изказванията на колегите. Благодаря, Кристоф Тюзан от комисията. Um, Няколко думи, с които да кажа, че се радваме, че вашата парламентарна комисия работи по тази стратегия. Също така се радваме се, че много от а, въпросите, повдигнати от нас, а, се разглеждат от вашата комисия. Ние сме готови за всички ваши конкретни въпроси и разчитаме на добро сътрудничество. Благодаря. Оле има думата като последен оратор. Благодаря и благодаря за всички коментари. Това, което казах аз в своето становище, виждам, че това, което казах, бе подето и от колегите. Комисията и съобщението от комисията са добре дошли, според мен съобщението е добре, предложението за стратегия е добре, но то трябва да отиде по-напред, по-напред в посока на социалните аспекти. След като изслушах всички колеги, виждам, че може да изготвим един много добър текст от нашата комисия. Приветствам коментарите за образованието и обучението на служителите във въздухоплаването. Това е важно за предприятието. Важно е да имаме високо квалифицирани служители. Това ще увеличи сигурността на въздухоплаването. Освен това, родната база, този принцип – благодаря и на тези колеги, които засегнаха този въпрос. Този принцип трябва да въжи и за европейските въздух, въздухоплавателни дружества, които, ве, които извършват полети в трети страни. За това засягам този въпрос, защото според мен е важно да укрепим принципа родна база и по отношение на третите страни. Трябва да мислим и за Близкия изток, и за въздухоплавателните дружества от тези страни. Не бива да създаваме възможности за нелоялна конкуренция, а точно напротив. За щастие имаме много добри въздухоплавателни дружества, които се държат добре но има някои, които се опитват да злоупотребяват с правилата. И аз не разбирам това. Не мога да разбера хората, които защитават тези въздухоплавателни дружества, които се движат в нископлатения сектор, които е, назначават нископлатени служители. Затова е страшно важно да видим в бъдеще да създадем е равнопоставеност между всички въздухоплавателни дружества. А, трябва да има конкуренция, но конкуренция, честна конкуренция по отношение на цените, а не дъмпинг. Бих могъл да кажа много повече неща, но радвам се на бъдещата работа, на бъдещото сътрудничество и се надявам, че наистина ще създадем един много добър доклад, много добър текст. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря, казва председателят, благодаря на всички. И така, а, приключихме с дневния ред за днес. Точка 14 се отлага поради технически причини. Днес приключваме малко по-рано. Желая на всички приятна вечер. Ще се видим утре в 9 часа. Довиждане.